срещаме всеки ден. Тези 10 000 граждани проявиха интерес, очевидно говорят за необходимостта от правилно решение за мястото. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата и последна точка в дневния ред за днес са едноминутните изказвания в съответствие с член 150. Първият е господин Токеш. Благодаря. Свидетели сме на е, ситуация, в които принципът на самоопределение бива грубо погазван. Не искам да отварям стари рани и да се връщам 90 години назад. Искам обаче да е, издигна глас защита на онези унгарци, които живеят извън Унгария. Не е приемливо Оливер Белдогби и други да бъдат лишени от тяхното словашко гражданство и да бъдат експулсирани от своята родина за това, че са обявили своето, своята унгарска идентичност. Също толкова неприемливо е това, че в Трансилвания, Румъния, в нашата родина, в бившият унгарски университет, ние, унгарците, дори нямаме право да създаваме унгарски е, катедри. Ние трябва да можем да отстояваме своите права като малцинства и национална автономия в тези територия. Благодаря. Председателят благодаря. Госпожа Смолкова. Благодаря, господин председател. С голямо възмущение и смайване наблюдаваме поведението на силите за сигурност. Влади. Tento megaškandál neostal bez povšimnutia predstaviteľky organizácie pre bezpečnosť a... v Сирия. Намесил се и министър-председателя, и Министерството на вътрешните работи. Чули сте за скандала, за проблемите с свободата с, за средствата за масово осведомяване. Надявам се, че ще разгледате този въпрос. Става дума за Словашката република. И е, трябва ясно да се види защо се подслушват разговори на хора vreau să folosesc acest prilej pentru a pune în discuție relația între Следващият оратор. Аз искам да говоря, е, господин Босуи, за отношенията между Европейския съюз и Турция. Според е, мен Турция е постигнала голям напредък и ние трябва да я насърчим в усилията й, макар че има още да какво да се търси като подобрение. Но съществуват също и пречки, които Европейският съюз поставя пред Турция. Например, изискването за виза за турски предприятия, които предполагат, предлагат услуги. В някои страни има и квоти за турски камиони, което е нарушаване на споразумението от Анкара. Смятам, че и Европейския съюз трябва да прави ответни усилия, след като и Турция прави усилия от своя страна. Благодаря, господин Бушей. Госпожа Матиас. Добре, господин президент. Благодаря, господин председател. Мисля, че сме стигнали до момента говорим за кризи, засегнали толкова много страни, да говорим за реформи и когато повдигаме тези теми, не бива да пренебрегваме и социалните въздействия от тези проблеми. И тези проблеми засягат не само южните страни в Европа, но и много други. В Португалия имаше обща стачка и практически живота в страната спря. В Обединеното кралство също огромна стачка се провежда. В е, петък е, знаем, че ще има протести и в Брюксел. Това отново показва, че хората излизат на улицата, обединени от проблемите си. И ние трябва да вършим това, за което отговаряме. Господин Пашка, моля. И важене колеги и колеговия. Благодаря. Уважаеми колеги, в резултат на решение, взето от правителството, редица медицински служители са принудени да работят, както по Сталиново време. Те са принуждавани да работят в противоречие с трудовото законодателство, без право на почивка или каквито и да било други облаги. Някои политически авантюристи си изкарват яда на хората. За какво става дума? Става дума за злоупотреба с държавна власт. Това са само първите признаци, но и други категории работници могат да пострадат. Благодаря, господин Пашка. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Бих искала отново да направя изказване за мобилността на румънските и български работници. Организирахме разискване по този въпрос в присъствието на министъра на труда на Румъния. Аз се противопоставям на решението на Обединеното кралство и Холандия да продължат наложените ограничения. все повече се затягат изискванията за получаване на разрешения за работа. Румънските и български работници дори вече не подават молби Говорим за дискриминация на базата на националност, което е в нарушение на договора за Европейския съюз. Други страни, като Исландия, вдигат ограниченията, докато някои от страните членки все още се придържат към тях. Какво ще се направи в това отношение в едните дни? Благодаря, госпожа Басеско. Господин Табойди. Благодаря, господин председател. В Европа, съгласно римското законодателство, има норма, според която не може да има обратна сила. В случая става дума за закона за пенсиите, който беше изменен и а, това засегна 3000, 300 хиляди души. А, сега правителството смята да въведе с обратна а, а, дата друг закон, който се отнася до новата унгарска конституция. Целта е да се потърси отговорност на бившето социалистическо правителство. Считам, че Европейският парламент и Европейската комисия не могат да стоят безучастни. Трябва да се направи нещо. Благодаря, господин Табойди. Господин Галегар. Бих е, искал да ви благодаря, че да обсъдим този важен въпрос. Последиците от разпадането на еврозоната за гражданите, за трансграничната търговия и прочее твърдо ужасно дори да се го помислим. Много хора, включително в моята страна, се безпокоят за своите спестявания. Глобалната банкова система няма доверието на гражданите и на пазарите. Необходимо е да се предприемат бързи мерки за защита на еврото. Кризата е по-голяма, отколкото която и да е страна сама да може да я разреши. Има редица други банки, като, европейск, като Федералния резерв, и искам да приветствам решението, което беше взено за отпускане на сума за Ирландия. Господин Майер. Благодаря, господин председател. Проведените парламентарни избори в Марокко доведоха до неучастието на 67% от избирателите, някои смятат, че те са повече. Надявам се, че Европейски съюз е отбелязал отсъствието на демократичност в този процес. Надявам се, че наличните данни е, ще доведат е, до преосмислене на политиката за съседство на 20 февруари хората излязаха на улицата в Марокко за да протестират срещу Марокко. Надяваме се, че най-сетне ще се постигнат резултати. Европейския съюз трябва да предприема, ще предприеме действия и да не бъде възприят като съучастник, както на а, Мубарак и Бенали. Благодаря ви. Председателят. Господин Николеско има думата. Добър вечер. И взимам думата, за да приветствам резолюцията от 30-то заседание на Балтийския комитет в Естония, Европейски Европейският парламент подкрепа резолюцията и се надявам, че всички страни в Източна Европа ще я подкрепят. Страните от Източна Европа ще имат най-низкото ниво на преки плащани от Европейския съюз в рамките на общата сълскостопанска политика. Балтийските страни призовават Европейския съюз да създаде справедлива система за плащане в селското стопанство, която да отразява условията на фермерите във всички страни, разпределението на преките плащания не бива да допуска голяма разлика между най-високото и най-низкото ниво на плащанията. Нека да помислим в времевия хоризонт 2014-2015 година. Благодаря господин Николеско. Госпожа Пламп не е в залата. Госпожа Прендергас има думата. Миналия петък беше Международен ден за премахване на насилието срещу жените. В момента в Ирландия се води кампания за привличане на вниманието към домашното насилие. Всеки ден в Европа има изнасилване, изнасилвания и побоища на жени. Една пета от всички жени в Ирландия са били жертви на насилие. Жертвите са не само жените, а и децата. Миналата седмица 1600 деца са пострадали от домашно насилие. Мисля, че положението ще се влуши в рецесията особено с премахването на службите за подпомагане на жертва на домашно насилие. Радвам се, че комисията има желание да предприема, да предприеме действия. Благодаря, госпожо Прендергаст. Госпожа Фигуередо. Благодаря, господин председател. След общата стачка в Португалия, тази днес хиляди бяха призовани от профсъюзите. Те се събраха в Лисабон, за да протестират срещу бюджета за 2012 година, който се разисква в парламента и ще бъде прият и от Социалистическата партия. Правата на работниците са подложени на а, удари. Предвижда се намаляване на отпуските, а, а, предвижда се удължаване на работна седмица с 2 часа и половина, ще се съкратят а, всички придобивки в областта на здравеопазването. Ние трябва да се преборим срещу тези усилия, да направим така, че социалната справедливост да бъде защитена. Следващата седмица ще бъде следващият ден на мобилизация. Председателя, благодаря госпожо Фигуайредо. Госп господин Диаздамера. Благодаря, господин председател. Вие знаете за проблемите за енергийната независимост. 83% от горивата идват от внос, включително голяма част и от въглищата. Въглищата пък се използват за топлоенергетика. И единствения начин да бъдем независими е да внасяме от трети страни, обаче тези страни не, използ... не спазват екологични критерии. Комисията трябва да предвиди в новото законодателство е, една подобрена клауза в това отношение. Нашата независимост в сектора на горивата – е много важен инструмент в контекста на настоящата криза. И този въпрос трябва да бъде решен достатъчно бързо. Благодаря, господин Диас Демера. Сега госпожа Тикао. Благодаря. Румъния е национална държава, неделима аз съм горда, че съм румънска гражданка. Днеска ние празнуваме нашия национален празник. А вчера имаше конференция за трансевропейските мрежи. Говорихме по много въпроси за инструмента за свързване на Европа и за е, транспортната инфраструктура. По тази тема смятам, че в Европа трябва да има максимално развити градски области, които да са свързани с европейската транспортна мрежа. Трябва да се създават индустриални кластери. Един такъв подобен център трябва да се оформи около Галац, да се свържи с пристанището на Констанца на Черно море ние граничиме с Молдова и с Украина и за това една отсечка от трансевропейската мрежа, която минава през Румъния, може да бъде интегрирана и с трети страни. Благодаря, госпожо Тикао. Сега господин Мърфи. Днес е, Дейвид Камерън е, нарече е, стачката много немощна те се опитват да подкопаят значението, символичното значение на огромния брой, милионите хора, които излязоха на улиците, за да протестират срещу мерките за економии. И посланието е много ясно. Стига толкова. Хората не искат да плащат повече, не искат да работят по-дълго не искат да им бъдат налагани повече данъци и да се урязват социални придобивки. Просто нека да сме наясно, че тези, които изглеждат големи, изглеждат големи, защото ние сме поставени на колене. Време е да се изправим и да поставим исканията си, да призовем и към допълнителни е, стачки, които да обземат и частния сектор. Колегата Месарус има думата. Благодаря. През 2004 10 нови държави членки се присъединиха към Европейския съюз. Те се надяваха, че ще могат да живеят вече в Европа без граници. Неприемливо е в, в една от европейските държави членки се отказва достъп на граждани. Не се не се допускат на територията на страната. Говоря за Словакия. Пренебрегват се европейските и международни норми в Словакия. Ако някой иска да приеме определен националност, може да го направи. Ние искаме това да се превръща в извиване на ръце, обаче. Благодаря, господин Несар. Господин Алвеш. Благодаря. Кризата в Европейския съюз засяга всички държави членки и достига до невероятни измерения финансовите пазари са виновни и тяхната неспособност да осигурят нужното финансиране за малките и средни предприятия. И това води до увеличаване безработица в Европейския съюз. Нужни са действия и то спешно. Нуждаем се от бюджетна дисциплина, от преструктуриране, от по-голямо економическо управление, но това са условия, които не са достатъчни в средносрочен план, за да се противопоставим на тенденциите в Европейския съюз. Трябва да се насърчи създаването на работни места, иначе няма да можем да поставим под контрол държавния дълг, няма да може да се кредитират нашите фирми, за да може да се постигне проспоритет в Европейския съюз. Нуждаем се повече намеса от центра на ЕЦБ. Благодаря, господин Алвеш. Госпожа Бауер. Благодаря. Въпроса за гражданството съгласно принципа за субсидиарност е отговорност на държавите членки. Има промени за унгарското гражданство, словашкото правителство реши да въведе правила, които нарушават правата на унгарските граждани, живеещи там, може и на други граждани от Европейския съюз, така че те губят своето те права, своите документи за самоличност, своите шофьорски книжки и прочие. Тоест, това са хора, които нямат права в държавата, в която живеят. В резултат на това се ограничава мобилността им. И за това възниква въпросът дали в каква степен подобни абсурдни мерки са в съответствие с индивидуалната свободи. Благодаря, госпожа Бауер. Госпожи, госпожа Шарф. Благодаря, господин председател. С новия закон за здравеопазване румънското правителство цели да приватизира болниците. Това е смъртна присъда за милиони. Системата на здравеопазването има за цел да спасява живота на хората. 40% от гражданите в Румъния живеят в селата, но там работят само 9% от лекарите. Населението в селските райони няма достъп до специалисти и миналата година много болници бяха закрити. Румънското правителство всъщност забранява на милиони достъпа до здравеопазване. Румънците са бети и частните болници означават, че 15 милиона румънци нямат да могат да се лекуват. Благодаря. Благодаря, госпожо Шарбо. Господин Вухан. Благодаря, господин председател. Колеги, наскоро започнах информационна кампания за освояването на европейски фондове за местни регионални власти. Оказва се, че мнозина са наясно с възможностите за работа с, по проекти, но малко са наясно с детайлите често няма съфинансиране. В момента предоставените средства от Европейския съюз могат да бъдат много полезни, но най-честата причина за ниската освояемост е бюрокрацията, започвайки от Европейската комисия до крайните получатели. Ето защо призовавам Европейската комисия да разработи по-прости правила в взаимодействие с Европейския парламент, за да може развитието чрез тези фондове да бъде по-лесно. Благодаря, господин Лухан. Госпожа Гао. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви към едно забележително явление, което споменаха редица колеги. Направо абсурдна ситуация. Парламентът и комисията трябва да бъдат запознати с това явление. Словашки гражданин Оливър Болдоги беше лишен от словашко гражданство, защото е гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз, именно Унгария. С други думи, в очите на словашките власти всяка второто гражданство на страна членка на Европейския съюз е излишно. И за лица, които живеят в Словакия, тъй като са родени там, в крайна сметка правата им бъдат потъпквани. Това е нарушаване на европейското законодателство, а и на словашката конституция, според която всеки може да получи словашко гражданство. Това е дискриминация срещу унгарското младсинство. Следващият оратор, госпожа Гал Пелч. Благодаря, господин председател. Мисля, че агенциите за кредитен рейтинг нямат съвест. Като цяло, ние нямаме опит е, по тази тематика. Не знаем всъщност на какви критерии те дават своите оценки. Абсолютно зависят от настроението на пазара – számára egy európai hitelminőstő létrehozása. rendkvüli küzdelmet folytatunk az euró. И по този начин нанасят щети за милиарди евро. Ние трябва да се противопоставим на тези практики и да защитаваме европейските интереси. Ако